изолиране в къщи и дано да не сте, да, да няма вече проблеми, както с вулкана, така и с каквито и други природни бедствия. Благодаря.